уведомиха за избирането на господин Михай Турчано. Господин Турчано, считан от 2 март 2015 година, ще замени господин Едуард Раул Хелвик. Компетентните испански органи ме уведомиха за избирането на госпожа Естефания Торес Мартинес, считано от 25 март госпожа Торес Мартинес ще замени господин Павло Еченике Робам. Парламентът отбелязва избирането и на двамата колеги. Сърдечно ги приветствам с добре дошли. Нека ги уведомя, че съгласно правилника за дейността ни разполагат с всички правомощия за участие в работата на парламента и неговите органи. Комисията по правни въпроси на заседанието си